Good afternoon. If you... Добър ден! Ще ви помоля да вземете местата си, за да можем да започнем работа. can start. Можем да започваме. Започваме с проекто дневния ред. Ако няма възражения, считаме го за прият. Няма обявление от страна на председателя този след обед, така че можем да продължим към гласуването. Ще а, гласуваме върху економическите политики на Европейската зона 2019 година. Нека да изпробваме първо дали можем да гласуваме. Нека да изпробваме системата. mine is not working. It's, it's, it's not working. How does it work? Your machine is not working? think you just push. Let's push. Oh, okay. Okay. Okay. Say not all members are, are Не всички членове са успели да гласуват. Всичко наред ли е при всички? Не. Добре. Okay. Yes. Is that okay? Yes. Close the vote. Добре, гласуването приключи. Чудесно. В такъв случай можем да продължим. Започваме с компромис А. За. Против. Въздържали се. Мога ли да помоля за електронна проверка? Нека да проверим. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. Минаваме към компромис Б. За. Против? Въздържали се? Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим с електронно гласуване. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. Компромис е за, против, въздържали се, Нека да направим електронна проверка. Край на гласуването. Двадесет за. 27 против. Приема се. Компромис F. За против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. Компромис Г за G, английска буква G против, въздържали се. Извинявам се, но се налага да направим отново проверка с електронно гласуване. Не е ясен резултата. It is open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Имаме равен брой гласували за и против и ако правилно разбирам от секретарята, в такъв случай се отхвърля предложението. Стигаме до изменение 96. За? Против? Въздържали се? Нека да направим проверка с електронно гласуване. 96. 96-то изменение. Open the vote. Начало на гласуването. Край на гласуването. 28, 27. 28 за, 27 против. Приема се. Стигаме до 72. Изменение 72. За. Против. Въздържали се. Изглежда, че се приема. Но нека да направим проверка. The vote is open. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинявайте, понякога не е ясно. Стигаме до 84-то изменение. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Вот is open. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 срещу 28 отхвърля се. 106 изменение за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Ясно е, добре. Отхвърля се. 187 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 188 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Clear reject. Ясно е, че се отхвърля. 90 за, а, 19 за, извинявайте, 33 против. 86-то изменение за, против, въздържали се. Изглежда, че го приемаме, но нека да направим проверка. Начало на гласуването. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 101 изменение. Можем да работим изцяло с електронно гласуване, така ще успеем да ускорим процеса. Начало на гласуването. 101 изменение, извинявам се. Изменението, по което гласуваме, 101 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 104 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 107. Начало на гласуването. Нека само да изчакаме секунда. Край на гласуването. Отхвърля се. 108 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 83-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 85. Начало на гласуването. Close the Край на гласуването. It's rejected. Отхвърля се. Стигаме до компромисен текст H. Начало на гласуването. Close the, oh. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. Компромис Ай. Компромис Ай. Начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до компромис J. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до 169 изменение. като част от компромис. Начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 252. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисен текст Кей. Начало на гласуването. Компромис K. Open the vote. Компромисен текст Кей. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 59. Начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Едно, едно, девет. 119. Начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисен текст L. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис М. Компромис М.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 Компромис О. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис П. Компромисен текст П. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисен текст Q, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисен текст R, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. S. Компромисен текст С от Луис Грика, но има внесено устно изменение. Има ли някой, който възразява? Може ли да обясня защо? В първоначалния текст имаше материални и нематериални инвестиции, които по принцип са вида инвестиции, които може да има. Имайки преди, че сме економисти, нека да говорим за Impact Investment – които всъщност са инвестиции, които имат въздействие, защото няма смисъл да се говори за инвестиции в материални и нематериални активи. Някакви възражения? Говори се без микрофон. В такъв случай ще гласуваме с устното изменение. Първо трябва да гласуваме изменението с внесеното устно изменение – трябва да се гласува. Ако отпадне, тогава гласуваме първоначалното изменение. Ние сме против, но просто ви казвам по какъв начин следва да протече гласуването. Добре, в такъв случай първо гласуваме компромисния текст с внесеното устно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. В такъв случай, тъй като имаме равен брой гласове, се отхвърля. В такъв случай. Сега ще гласуваме по компромисния текст без устното изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме нататък. Изменение 193. 193. Моля, словете. Край на гласуването. Отхвърля се. Okay. Компромис. те. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис У. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. To... Преминаваме към изменение 228. Режим на гласуване. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 229. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 230. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Uh, 3, 1. 231. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 232. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 233. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 234. Начало на гласуването. Край. Приема се. 235. Начало. Край. Приема се. 227. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 249. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис В. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис дубъл В. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Извинявайте. Изменение 248. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Хикс. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Добре. 225 изменение. 225. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Y. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Z. Добре, казах на английски Z, поправят ме, че трябва да е Z. Добре. Close the vote. Up. Край на гласуването приема се. Благодаря, госпожо председател. Дори не съм ви поздравила за избора. Така или иначе, може ли да ни дадете половин минута, тъй като част от измененията бяха приятия, те бяха и срещу компромисите. Мога да го направя, ако ми дадете една минута.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 I, may I call your attention? Малко внимание, моля ви. Мисля, че повече от минута мина, доста повече от минута мина. Много моля да седнете, за да продължим. Окей. Okay. Okay. Can we move on and vote? Нека да продължим, за да гласуваме по целия текст с приятите изменения. Електронно гласуване, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. It's rejected. Отхвърля се. Yes. 18 in favor. 18 за, 34 против. 4 abstentions. 4 въздържали се. So, let me just remind you. Колеги, искам да ви припомня, че имаме заседание утре в 9 часа за изслушването на Карло Джентилони. Благодаря.